Нека да започваме нашето заседание. Witam Państwa bardzo serdecznie. Радвам се да ви видя. Нашият председател ще се присъедини към заседанието по-късно по време на втората му част. По-настоящем той е на едно заседание, което участва бившия комисар Фишле и се надяваме, че след 4 часа председателя ще дойде на нашето заседание. И така, нека да преминем към проекта за дневен ред. По технически причини Не винаги може да се предоставя превод е, към всички наши езици и днес е, няма финландска и литовска кабина. Много моля да ни извините. Ако няма коментари по дневния ред, приемам го за одобрен не będzie uwag do protokołu z dnia 28. И ако до края на нашето заседание няма коментари по протокола от заседанието 28-29 февруари, то протоколите също ще се считат за прияти. Dzisiejsze obrady są transmitowane przez интернет. Днес предаването може да бъде слушано по интернет. Сега Херберт Дофманд има думата по темата географски указания на ароматизирани лозаровинарски продукти. Ние сме докладчици по становище по смисъла на член 50. Има 24 изменения, които са внесени по проекто становището. Давам думата на господин Дорфман Herbert, имате думата. Благодаря, господин председател. Не искам да бавя гласуването, само искам да използвам предоставената ми възможност да благодаря на докладчиците в Сянка. Работихме много успешно заедно. Темата е много специализирана. Благодаря на всички колеги, които предложиха проекто изменения. На практика това е преглед на съществуващия регламент по отношение производството и етикирането на ароматизирани озаровинарски продукти. Това е много специфичен отрасъл. който е значим. Милион хектолитра е производството на тези продукти, основно в Средиземноморския регион. Благодаря много за разумните предложения. Надявам се, че те ще бъдат прияти по време на гласуването. Благодаря. Благодаря, председателя. Преминаваме към гласуване. Ще се опитаме да гласуваме без нашите карти за гласуване. Ако се налага само, ще проверяваме. Господин Капулаш Сантос, желая думата. Имате я. Благодаря, господин председател. За съжаление нямам карта за електронно гласуване. Моля да ме извините. Бих желал да ме преброите е, от името на групата на социалистите. Да, както казах, ще се опитаме да гласуваме без е, карти. Господин Тарабела, аз имам две карти. Не знам дали е, ще мога да работя с тези две карти едновременно. Партии, че ми не, функционират. Както и с кредитни карти, не може да се работи с чужда карта за гласуване и тук. Аз, например, разполагам с три такива карти, но мога да използвам само една. И така продължаваме с гласуването. Господин Селвестри, Ако председателя приема аз мога да дам една от моите карти на господина. С удоволствие ще си разменим картите, ако това е възможно. Председателя, благодаря. Очевидно пролетта е дошла, но нека преминем сериозно към гласуването. Първо изменение. На докладчика, моля гласувайте за. Благодаря. Против въздържали се, приема се. 24-то изменение на господин Силвастрис. Идентично с 25-то. Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте за 24-то. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение е оттеглено. Гласуваме 27-мо, също на господин Силвестрис. Моля за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Почти единодушно. Тето е оттеглено. Четвърто на докладчика. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против въздържали се, приема се. Пето изменение на докладчика. Има и устно изменение към него. Докладчика има думата. Пана посла справздавца. Ja, das kann ich ganz schnell machen im äh, Ursprung. Е, съвсем кратко ще се изкажа в първоначалния доклад. Седемте процента бяха 7,5, а в момента са 7%. Това е просто една техническа промяна, а не по същество. Благодаря. E, не виждам а, е, против, така че нека гласуваме изменението. Заедно с устното за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение на господин Силвестрис. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. 28 изменение беше идентично. Няма да го гласуваме. Преминаваме към 6, то което е оттеглено. 7 изменение също е оттеглено. изменение номер 8 на докладчика. Моля, гласувайте за против, въздържали се, приема се. Девето, изменение на докладчика. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение – Председателя, моля за извинение, преди това се гласува 300 изменения на лавия. Моля за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение на докладчика. За. Свързано е с 12 за. Моля, гласувайте за. Отново. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 31 во изменение е оттеглено. 34 то гласуваме на господин Лавия. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 изменение. Да, сигурен съм, че бе отхвърлено. Сега гласуваме 11. За. Гласувайте за. Идентично с 35-то изменение. Моля, гласувайте за. Отново. Извинете за объркването. Гласуваме отново 11-то изменение за. Благодаря. Против. Ще проверим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 Господин Каполас, как гласувахте? Против. Значи се отхвърля. Изменението се отхвърля. Благодаря ви. Продължаваме с изменение. Номер 32. На Раймерс и Лайен. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Въздържали се. Мисля, че се е отхвърля, но нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение на господин Лавия. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то изменение на господин Томашевски. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то изменение. Няма да го гласуваме. 13-то изменение на докладчика. Моля, гласувайте. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. 13 за. Отхвърля се. 13 то се отхвърля. Ще повторим гласуването. Моля, гласувайте. 13-то изменение. Гласуваме. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 19 против. Господин Капола Сантос беше против. 37 отхвърлено, 38 изменение. Моля, гласувайте за. 38. Благодаря. Против. Сшимал. Поправка отпадла. Благодаря. Отхвърля се. 39 на господин Томашевски. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 изменение на господин Стоянов. Моля, гласувайте за. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. Изменение на докладчика. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение на докладчика. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Хила гласуване. То е, замикам гласуване. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. 18-то изменение също на докладчика. Моля гласувайте за. 18 против, въздържали се, приема се с мнозинство. 20 изменение, също на докладчика. Моля, гласувайте за. Благодаря ви. Против. Въздържали се. Приема се с мнозинство. 41 изменение. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Мисля, че съм мнозинство, но ще проверим режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Моля да ме извините. Не вдигате достатъчно ясно ръце или аз не виждам добре. Изменението се приема. 42. Моля гласувайте за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 43-то изменение. За. Против. въздържали се, благодаря, приема се. 44. За. Благодаря, против, въздържали се, приема се, благодаря ви. И сега точките от преамбила. 21 изменение, господин Томашевски, по пета точка от преамбила. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 изменение. Пак на господин Томашевски. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то изменение на господин Томашевски. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Благодаря. Сега ще гласуваме проект становището с измененията. Е, режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 36 за, 1 против. С това приключихме гласуването. Благодаря на докладчика. Можем да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Si Już, proszę Państwa, szukam tylko swoich notatek. Преглеждам бележките си и се опитвам да намеря съответната страница. Well, that is what warsztatów, warsztaty związane. И така, преминаваме към работното ни заседание, свързано с проблемите на пазара. Темата е как да се справим с колебанията на пазара, механизми в общата организация на пазарите и инструментариум за оценка на риска при новата обща селскостопанска политика. Мисля, че с а, тази дискусия ще задълбочим познанията си относно реформите в а, ОСП в тази област и по-конкретно предвид на становищата на господин а, Дантан и господин Каполас. Нека да приветстваме нашия експерт, господин Александър Гоан от е, Френския национален институт за изследвания в областта на селското стопанство. Той ще ни запознае с е, своите виждания по темата. относно регламентацията на механизмите за общата организация на пазара. Също така ще отговори на нашите бележки и въпроси. И така давам думата на нашия експерт, господин Гоен. Заповядайте. Благодаря, господин председател и добър ден на всички. Аз ще ви представя доклада, който съм написала по темата на нестабилността, промеливостта на пазарите и анализ на механизмите на ОП, инструментите на управляването на риска. Структурата ще следва доклада. Първо ще искам да ви напомня защо е необходимо обществено действие в тази сфера. В последните години имаше много доклади, свързани с повишаването на цените и нестабилността на цените. Имаше различни предложения. Е, и е, винаги трябва да се намират основания и доводи за определена мярка. Именно за това искам да напомня онова, което беше направено в академичните среди, в економиката и това, което трябва да се предвиди за решаването на този проблем. На второ място ще направя едно сравнение на економическите доводи и доводите изтъкнати от комисията във връзка с ОСП. И ще завърша с анализ на различните предложени мерки – и на а, предложенията за изменение на тези мерки, нормативните актове в тази сфера, които са много и това трябва да се направи от... А, какво трябва да се направи от гледна точка на учените. И така, има много доклади, в които ни се казват защо селското стопанство е толкова специфично, защо има толкова много рискове. Е, всички говорят за рисковете, но никой от тях не е специфичен за селското стопанство характеристиките на търсенето и предлагането в селското стопанство, и онези от тях, които се дължат на селското стопанство. Така че всичките непредвидимости а, са свързани с силна а, непостоян, силно непостоянство в цените и това има отрицателно въздействие в економически план, защото пречи да се вземат добри економически решения. Много често това е довода, който чуваме. Самият пазар никога няма да намери оптимално решение и необходимо външна намеса. Всъщност нещата са по-сложни, защото има много механизми, например, а, а, които доказват, че закона на Кинг е а, несъвършен. Едното е запасяването. Запасяването дава възможност да се намалят а, а, тези, а, нестъп, тази нестабилност на цените. С течение на времето може да се а, изглади в известна степен разликата в цените, понякога а, е, промените са в посока нагоре, е, в, друг, в е, други случаи надолу. Друг механизъм е търговията, която дава възможност да се намира решение между различните териториални фактори, да се компенсират явления, които се е, случват в Европа е, и извън. Тук виждаме, че в някои случаи, да кажем, добива на жито в Европа не е много висок, другата е по-висок и, и ако се а, споделят а, последиците, тогава може да се постигне едно изравнено средно ниво, което да помогне на а, държавите в Европа. Също така в а, флуктуирането на цените има редица механизми, в които селските стопани, като селско стопан, като економически субекти биха могли да използват. Това е, например, под формата на договори с, а, различните а, хранителни промишлености, с а, осигурителите, с, с инвеститорите в финансовите пазари. И това нещо, което забравяме в Европа, нещо, което съществува в други държави, е, договори за споделяне на риска и с собствениците на земята. В развиващите се страни, там където е, е, където не е толкова съвършена системата за определенето на рисковете, тази система съществува. Съществуват договори между селските производители и други възможности, например, чрез диверсифицирането на портфолиото, а, също така чрез редица дейности, а, да не се произвеждат само домати, а да има различни зеленчуци, като по този начин по-добре се управлява риска. Има и други решения, които могат да намалят рисковете. Това са свързани с е, инвестиционни решения и в крайна сметка може да се а, е, управлява риска чрез е, спестяване или чрез решение за вземане на заеми. Има а, механизми, за да може, които ни дават възможност да отидем малко по-нататък. Не може да се каже, че е, тези механизми са перфектни, разбира се, е, те имат своя цена. Има разходи свързани с търговията, с, с е, пренасянето, транспорта на стоките. Няма магическо решение. Именно там има а, тези а, е, несъвършенства на пазара. Определят се три основни вида. Едните са свързани с информацията. Е, казва се, че има симетрия в е, в информацията и а, осигурени, неосигурени които трудно се контролират от осигурителя. Има по-висока премия за осигуряването, което естествено се отразява и на поведението на осигуреното лице. И държавата би могла да коригира този проблем. също така в сферата на разходите не може да има управление на риска за всички продукти, тъй като няма хомогенност между продуктите. Следователно, не е лесно да се развие един вътрешен пазар. И естествено, има и проблема за несигурността. Е, аз искам да ви кажа, че, например, никой не знае правилото на Саленберг и вируса Саленберг. Е, значи има роля, е, има задача, която трябва да се реши. Също така а, трябва да се отчете и а, мощта и силата на пазарите, до каква степен става дума за един производител, дали става въпрос за повече стопански субекти. Всички би трябвало да а, споделят по и положителните, и отрицателните последици на риска и също също така а, публични а, достояния, добри и лоши. Необходимо е също така държавата да се намеси чрез предоставяне на информация, включително и върху вътрешните пазари. Не би трябвало да се неглижира нито един пазар. И в общи линии това беше академичния аспект. Защо ОСП трябва да се занимава с тези въпроси? защото а, проблемите не са еднакви във всичките а, държави. Също така осигурителните системи са различни в различните държави. Защо в Европа би трябвало да имаме политика за управляване на селско селско-стопанските рискове? Тук има едно а, проучване на въздействията. Комисията е а, извършила много голяма работа е, и е оценявала трите възможности, които бяха представени в 2010 година и е събрана много информация, свързана с визията на комисията по тези въпроси. има две основ, два основни типа доводи за всяка мярка, е, които са свързани с увеличаването на променливостта на цените всички казват, не отдавна имаш едно повишение, което ще продължава. Кой знае, че ще продължи? а, има три довода в полза на това, че ще се увеличат цените. Едното е климатичните промени, цените на енергията, на биогоривата и финансиализацията на пазарите, а, които са в вътрешния пазар. Всички тези аргументи са интересни. А, не можем да успорваме климатичния аспект. Всичко това е ясно. А, обаче трябва да се признае, че няма много проучвания, а, които да доказват, че в периода 2010 до 2020 година ще има еди какви си кли, а, климатични промени. Тук не става дума, а, а, не казвам, че няма никакви проучвания, просто няма достатъчно. И също така, а, корелацията с, с цените на енергийните източници. Всичко това е свързано с производства в рамките на определен мандат фиксиран мандат, особено за биогоривата. Ако мандата е гъвкъв, тогава положението е съвсем различно. Тогава промишленостите ще произвеждат повече, ако това им позволи цената на петрола. Така че да се каже, че енергийните цени ще доведат до повишението повишаване на, на цените на селско-стопанските стоки и това не е доказано. И сега по въпроса за финансирането и финансовия аспект има твърде, много, твърде малко емпирични доказателства, че финансовите аспекти имат отрицателно а, въздействие. Те може да имат краткосрочно въздействие. И ето, може да се каже, да, това ще пречи на селските стопани да вземат решения, но няма данни, които да доказват това. Анализ, а, анализите са твърде краткосрочни. А, необходимо е да се правят подобни анализи един път в годината, не всеки ден. И има твърде малко научни изследвания. Това, което се вижда в литературата днес, показва, че този аргумент не е меродавен, защото комисията се опитва да управлява рисковете. Има програми, които дават възможност на хората да използват тези средства. На диаграма, която показва, че нестабилността, променливостта е имплицитно а, съдържаща се в пазарите. Ето виждате цените, които могат и да маляват. Виждате, че могат да се увеличават, могат и да се намаляват. Така че хипотезите могат да бъдат и опасни. А, сега по въпроса за ОСП. А, тогава когато се твърди, че приходите от селско-стопанска дейност стават все по-малки, това е свързано с аргумента, в който се казва, че маржовете се стесняват. Съжалявам, но а, а, от 15 години слушам тези аргументи. А, при всяка реформа на ОСП се говори за това. И да, това е възможно. За съжаление обаче, през последните 15 години няма много статистика, която да доказва това. Много опитни хора твърдят, че има статистика статистики, свързани с приходите от селско стопанство и приходи от управлението на селското стопанство. Това са две различни неща. Има и <clears throat> решения, в които ни се казва, че през последните 15 години приходите от селско стопанство се намаляват а, в сравнение с други сфери. Но това не обяснява как, защо се увеличава цената на селскостопанските земи. А, и виждам, че нещата са много сложни в различните държави. Например, във Франция, дори във Франция има закон, който регламентира а, тези проблеми. Ето тук виждате а, цените а, на свободните е, земи и а, земите, които са а, обект на някаква договореност. тук виждаме че в последните 15 години а, има едно увеличаване и а, тази а, история с, с слабите приходи всъщност следва да се докаже. Един друг довод за а, прехвърлянето на цените в хранителната верига, ако да кажем цените, потребителските цени са сравнително фиксирани, всичко това е свързано с една рентабилност, но това е механично. Заплащането обаче е променливо. И въпросът е да се знае дали маржовете, свързани с, с дейностите по трансформирането, могат да бъдат повлияни. И това е наистина въпроса. И аз мисля, че трябва да се види а, доклада за млякото, доклад на високо равнище, за да видите, че ако се сравнява а, цените, ако това не се направи с, с оглед на разходите, а, а, данните не са меродавни. Тук, ето, давам един пример. Това са цените, а, това е график, статистиката, която съм взел от сайт в университета. Жълтата линия показва а, цената за а, мляко на прах и масло. А, а виждате, че има разлика най-скъпо къпото мляко също виждате в 2009 година, обаче има точно обратната тенденция и те а, фактически загубиха пари. А, тогава, ако а, се концентрираме върху числата от а, 2007 година, се вижда, че може да се направят изцелени изцяло погрешни заключения. Именно за това трябва да се правят прогнози и да се вземат решения на базата на дългосрочни проучвания но всъщност нямаме информацията, която ще ни даде възможност да коригираме тези проблеми. И сега искам да се върна на доводите, на аргументите, предложенията, как може те да бъдат подобрени. И в тези предложения имаме а, различни аспекти на втория стълб – има много отделни инструменти в съображенията, свързани с борбата срещу риска. И тук има е, елемента на управление на риска. Аз съм откроил нещата, които според мен са най-важни и ще ги разгледам едно по едно. Първо разглеждам е, легитимността Първото е свързано с режима на намеса и а, частните, а, частните а, запаси. Също така тук може да се каже, че няма големи промени, референтните цени не са променени. И също така, а, намесата е задължителна само за три неща. Едното е сирене, житото, обезмасленото мляко и а, маслото. Това е направено в съответствие а, с парламент и Европейската комисия всички тези елементи обаче не са прецизирани и за селския стопанин доводите не са прозрачни. Например, ако се каже, че аз, а, съм а, управлявал рисковете в 2009 година, кризата с млякото, всъщност Тук това не е съвсем така. А, ние в академичната сфера не обичаме несигурността. А, пардон. Je... Donc, euh, et l'autre chose que je voulais dire, euh, c'est que още нещо, което исках да ви кажа, че намесата, така както се дефинира тя, е а, един инструмент по-скоро за подкрепа на цените, а не за управлението на риска. Тази интервенция е само за житото, за пшеницата. А, тук виждате, че има един вътрешен пазар на житото в а, а, Европа, който е много активен, така че виждате възможностите, които съществуват за покриването на рисковете. Виждаме, че пазара на житото е по-активен. Тук се предлага да се запази тази интервенция. Ако цените би трябвало да варират между 150 и 200 евро на тон, това не ни върши работа. Не може да се управляват тези фактори от вътрешния пазар. Следователно, тук става дума за един исторически инструмент за а, подкрепа, неподдържане на цените. Аз не зная. А, а, това, тук не става дума за управление на риска. А, тъй като цените са не по-малко променливи, отколкото за житните растения. И това, което аз предлагам, тук има много голямо разминаване в становищата на учените, но аз предлагам да се запаси минимална интервенция в дългосрочен план, включително и за житото онези, които ще инвестират в пшеницата, обикновено правят подобни инвестиции в дългосрочен план тези инвестиции са предвидени за 5, 10, 15 години, така че аз не мога обаче да покрия инвестициите си в продължение на 15 години. И а, трябва да се следят сигналите, за да се види какво може да се предвиди. И аз мисля, че трябва да се види дали не може да се е, използва тази интервенция, тази намеса. Но нещата са много различни днес. Аз правя предложения, които е, се оспорват от колеги в научната сфера, тъй като нивото не е фиксирано. А, има, разбира се, нещо, което може да се постигне, а именно ясни правила, които да не зависят за, от разходите за производството. Също така, трябва да се отчете и предвиждането на бъдещи цени. Аз мисля, че трябва да се направи следното. Да има гъвкавост в референтните цени и в световните цени. Необходимо е естествено да има прозрачност в правилата а, и би трябвало да се правят прогнози в краткосрочен и в дългосрочен план. Това, което се предлага за субсидиите в секторите е, е по-малко намеса и по-скоро стимулиране на стопанските субекти да действат. Аз съм за това да се запасят тези инструменти за един период период на преход не може да се каже на хората е, и не може да се променят правилата в крачка колкото по... А колко дълъг ще бъде този преходен период, ще зависи от специфичността на конкретните е, е, мерки. Е, в 2012 година не може да се очаква е, мерките, които са взети в 2009 година, да проработят магически. Дори в сферата на плодовете и зеленчуците необходимо да се направи подготовка. И сега по въпроса за договорите и организациите на производителите. Ние говорихме малко по този въпрос, когато говорихме за млякото. Аз съм а, много за финансова подкрепа на професията, за да може да се разпространява економическата а, информация, за да може да се вземат информирани решения. А, необходимо е да се предостави информация и тя да бъде разпространена в рамките на, на целия сектор. Също времено необходимо е да се засилят възможностите за водене на преговори. А, също така а, би трябвало да се засили на мощта на пазара. Има много примери във връзка с, с решенията, които се вземат и необходимо наистина много да се внимава по този въпрос. Не трябва да се дава а, сигнал на селските стопани, на селско-стопанските производители, че би трябвало да регулират всичко чрез договорите. А, необходимо е да се възстанови а, възможността пазара да определя и всички да участват и да поемат солидарно риска. Под сега по въпрос за пазарните мерки, тук може би има едно несъответствие във връзка между това, което аз казвам и други академични колеги. Необходимо е също така да се предвидят и търговски мерки. Всичко това е свързано и с Световната търговска организация. Не знаем Знаем всъщност, че е възможно, но а, не знаем как точно се вземат политическите решения. И всичко това обаче, политическите решения имат голямо, значение, голямо въздействие върху европейските цени. И има а, вътрешни решения, които а, се отразяват на глобалния пазар. Следователно, трябва да има а, е, инструменти, които да обезкуражават а, други държави да предприемат определени мерки. А, може да се запитаме дали може да има такива мерки. Аз мисля, че Европейския съюз в миналото а, мотивираше всички свои решения а, с бюджетни съображения и с съображенията на Световната търговска организация. Аз лично мисля, че едно нещо трябва да се направи, да спрем тази лоша практика и да покажем, че ние сме за международна търговия, така както беше направено а, всичко това е много добре. Но аз мисля, че ние трябва да кажем, че сме готови да а, намалим субсидиите а, в ОСП. В тази игра, мисля, че трябва да бъдем много внимателни, трябва да а, предвидим изключителни мерки и а, криза и, и резервни мерки за кризата. Всичко това обаче все още не е ясно как ще бъде предло, приложено. Би трябвало да имаме гъвкави бюджетни мерки Имаме 3,2 милиарда за този бюджет, но това не е економически а, уместно и релевантно, но от економическа гледна точка, в зависимост от бедствията, това е недостатъчно. Трябва също така да се има предвид това, че трябва а, че не трябва да се наказват селскостопанските производители, ако се случи такова бедствие. Би трябвало да се предвиди да се предвидят мерки. По въпроса за производствените квоти, Предложението е да се намали, е, да се прекрати с квотите за захар. Вие знаете, че а, научните сфери не обичат производствените квоти. Естествено, отново се повдига въпроса за управлението на рисковете. Въпросът е на какво ниво да се определят тези квоти. А, бите трябвало да се обвърже това с ценообразуването. А, по това все още няма съгласи. Необходимо е участието в световните пазари да се обвърже с оценката на риска. Това може да бъде един а, инструмент за териториална кохезия. И сега това е нова информация за захарта. Беше взето решение да се отложи това действие. Неодавнашните инвестиции в този е, сектор са свързани с реформата от 2006-2007 година. Тогава не може да се каже, че а, може да се каже, че цените на захарта в 2007-2008 година не бяха така 2006-2007 година не бяха така отрицателно повлияни. Да се продължава да се отлага това решение, според мен не е економически уместно. Съвсем набързо по преките плащания, защото те не са основната тема. Това е направено в, в полза на публичното благо. Би трябвало също така свързаните плащания да се позволят тогава, когато има затруднения. Защо е толкова несигурна базата? Има един пакет след който остава нещо, което се отнася за базовото плащане. Аз малко не разбирам как това базово а, плащане не гарантира финансирането. Просто се питам защо е необходимо това. Във връзка с обвързаните плащания и това е свързано с не е свързано с квотите, с управлението на риск. Тук е, не се предлагат е, плащания, които да са противоциклични. Тук става дума за едно съвсем различно предложение. накрая свършвам с, свършвам с, с инструментите за управление на риска във втория стълб. Това са основните предложения, свързани с, с економическите загуби. А, Европейската комисия винаги е против подобни предложения и Европейската комисия казва, аз съм против а, а, осигуряване в тази сфера. Именно за това решението остава и, и то решението трябва да се вземе от селско-стопанските производители и а, хората си казват, че нещата могат да вървят добре, ако има възможност за инвестиции. И в заключенията, е много трудно да се изведат заключения от толкова много факти, първото заключение е, че правилата трябва да бъдат много ясни и много прозрачни. По този начин ще могат да се вземат економически решения и по този начин могат да се разработят разработват и да се развиват въпросите, свързани с управлението на риска. На второ място информацията, която липсва, за да може да се оцени качеството на аргументите и да може да се вземе доброто решение. Е, трябва също така да се отчитат тези фактори. Накрая, нещата са сложни, а, независимо от това дали става въпрос за първия стълб или за втория стълб. А, има редица индивидуални а, различия, има а, има фискални политики, има и а, а, политики по същество, благодаря ви и се извинявам, че просрочих времето ми за изказване. Много ви благодарим за това изложение. Вие представихте обстойно описание на проблема, пред който сме изправени. Аз е, не ограничих е, времето ви за изказване, защото темата е особено интересна за нас. Вие все пак успяхте да приключите на време. Имаме група посетители днес. Те са от е, Португалия. Сърдечно ги приветствам. Те са представители на Федерацията на земеделските производители от Португалия. Още веднъж добре дошли на тях. Сега откривам думата за изказвания. Първият, който ще се изкаже, е господин Агньо. Той ще има думата. Заповядайте. Аз ще говоря първи, но няма да охвана всичко. Аз съм заведелски и стопанен, поемам рискове. И ако видите първата част на това изложение, целта е да се поеме целият риск от Европейския съюз, което ще ни доведе до държавно производство на храна и знаем до какво доведе това в Съветския съюз. Аз съм готов да поема рискове. Има много альтернативи които ще ми помогнат да се справя. Например, имаме пазара на фьючерсни инструменти. И това ни дава възможност да правим форвардни сделки днес. И освен това, можем да купим опцията да продадем пшеницата си на определена цена и това може да стане днес на цена, която мога да договоря. Мога да купя такъв опционен договор за продажба. Това е чудесна възможност за фермера можете да участвате и в пазара на агресивно продаване. Като ръководител на кооператив, той решава кога да продава, следи пазара и цените. В вашето изложение вие казвате, че кооперативите са твърде силни и това малко ме изненада, защото ако те станат още по-силни, това ще помогне на земеделските стопани. Има още един начин за продоляване на риска чрез франчайзинг с големи компании, т.е. земеделецът дава своята земя, своя инвентар на франчайзополучател, който поема риска. И това работи добре. Аз не виждам как това не може да стане чрез европейско законодателство. Просто трябва да мине малко време, за да видим как ще проработи оговаря се цена за земята. Вие казвате при тези е, цени на земята трудно можем да отстояваме рентабилност. Но също така не достига земеделска земя, защото тя се е, превръща в е, земя за застрояване. Ако земеделците не реализират е, печалби в момента поради високите цени на стоките, защо не се възползват е, от е, другите механизми, които ползват животновъдите. Очудвам се от това, което говорите за интервенциите в големи обеми на рентабилни цени. Доколкото знам, Световната търговска организация е категорично против това и желая да се спре тази практика. Поправете ме, ако греша. Накрая, квотите за а, е, захар до края на 2015. Това е твърде много, което искаме. Защото в Великобритания това означава, че трябва да затворим захарните заводи. И ще трябва да потърсим а, нови начини, за да ги отворим. И сега ние искаме отсрочка тук, иначе за Великобритания ще бъде много трудно да се справи с тази реформа в сектора на захарта. Благодаря. Благодаря ви. Вие поставяте особено значими въпроси за пазара на захарта, господин Васибове. Сега, после Ваймарис. Благодаря, господин председател. Аз не знам как може да се преведе това на другите езици, но във Франция аз и, има а, а, селени, които са свързани с земята, тъй наречените пейзан атере. те са свързани с, с нормативни изисквания а, на економиката, така че аз бих искала да чуя един нормативен дискурс за агроекономиката, което ни накара да се замислим върху економическата логика, която трябва да се развие в селско-стопанския сектор. И си задавам първия въпрос, който не е за е, оратора. Е, той ни каза какво мисли. Аз нямам проблем с това, но е, днес трябва да обсъждаме. Е, инструментите на ОСП е, и би трябвало да имаме един работен семинар, който да бъде отворен, плуралистичен и да се направи изказване, което е свързано с пълното разрешаване, разрушаване на а, инструментите. Може да имаме селско-стопански модел, който да не отчита екологичните, социалните, културните аспекти, историческите взаимодействия на селското стопанство в нашите територии, да се изработи една визия, абстрактна, а, която да няма нищо общо с това, което работят а, хората. Аз не познавам нито един човек, който да е, един, който да работи само с компютър. Е, е, и ако имаме менеджери, това е добре, но нека да имаме предвид реалността днес в Европа, за да може да отчетем проблемите на селските стопани в целия въпрос. значи може да има селско стопанско без селени, но тогава вече това би означавало да следваме вашия а, а, модел. Вие казвате, че хладнокръвно, че вие сте за а, а, а, тези фондове за приспособяване към, а, към глобализацията, но това означава, че вие подкрепяте Меркосур и други а, и също така също така това ни препраща към работниците на метал. Митал. нямаме глобално виждане за селското стопанство. И аз мисля, че това е тревожно. Така че мисля, че това е едно а, частично виждане. Аз ви казвам като економисти, вие знаете, че има други становища, които са свързани с а, контрацикличната теория, а, управлението на производството, последиците на селско-стопанския модел и въпроса се задава какво може да се направи, за да се предотврати риска, да не се влиза в логиката на риска, по-скоро да се се а, предотврати риска, да се предвиди риска за един дългосрочен период. Аз а, тук а, искам да кажа, че когато разглеждаме един дългосрочен период, би трябвало да се нормализират и да се стабилизират цените. И това е логиката. Прави се идеологически избор сега. Тук не става дума за економически, а за идеологически избор. За мен това, което е неприемливо, днес даваме думата на този дебат на един а, а, човек, който ни казва, че е представител на академичната среда. Аз не смятам, че трябва да се мисли академично за селско стопанство, а, академично, но все пак уважавам вашето становище, защото вие имате право да го изразите.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 няма достатъчно данни в определени области. Ако земеделските стопани договарят цени на продукцията за продажба, има компоненти, които са известни на стопанина. Например, нивото на преките плащания, които получава стопанина. Смятате ли, че преките плащания имат отрицателен ефект за кризата с храните? С други думи, влияят ли на изкупните цени и то отрицателно? Дали преките плащания имат негативен ефект върху доходите на стопаните, защото с преките плащани през последните 15-20 години Всъщност не успяхме да стабилизираме, нито да увеличим дохода на стопаните, нито да преодолеем колебанията на пазара. И така стигаме до въпроса дали всъщност преките плащания допринасят за отслабване на положението на стопаните при преговорите, когато един купувач си купува продукция от стопанина, казва, вие получавате преки плащания, така че това трябва да го приспаднете от цената. Но какво става, когато те продават земя? И в крайна сметка се оказва, че тези плащания влияят на положението на стопанина и то в негативен план. Интересно ми е да чуя вашето виждане тук. No ciekawe to, co pani powiedziała, dlatego, że dotychczas było tak... No, Много интересно. При преките плащания клиентите се оказва, че ги отчитат и търсят отбив от цените на продукцията. И в крайна сметка този феномен действа като бумеранг, спрямо стопанина въвежда едни нови пазарни взаимоотношения. Интересно е това, което изтъквате. Предполагам, че това се наблюдава и в други държави. Днес имаме наблюдатели гости. Приветствам всички тях. И знаем, че има депутати, които са поканили тези гости. Приветствам гостите. Всички са добре дошли тук. Сега ще дам думата на господин Донтан, после господин Хозлинг. Благодаря. Искам да благодаря на оратора за това, което каза. Естествено, всеки е свободен да споделя или да не споделя неговите заключения. Във вашето изложение, вие а, имплицитно, ако добре разбрах, а, вие дадохте а, на а, публичната власт а, задачата да следи за яснотата на информацията. Смятате ли, че а, е, тази е, публична власт е, е, няма и друга роля, освен да управлява пазарите. Тоест, е, смятате ли вие, че колективните организации, е, организациите на производителите и секторните организации не могат ли да изпълняват тази роля? ако да, защо? И ако не, пак защо? Дякуваме, пан посел Хауслинг. Председателя. Благодаря. Господин Хойслинг има думата. След това господин Фарман. Благодаря. Струва ми се, че това, което се случва днес, ставаме често свидетели всъщност точно на този факт по време на изслушване. Имам... Чуди се защо а, нямаме а, поредица от оратори, а обикновено слушаме само един оратор, защото ако имаме няколко оратора, ще можем да чуем различни гледни точки. Наистина е интересно ми е да чуя, че имате нужда от повече информация, от повече научно-изследователска дейност. Но в крайна сметка, ако получите договор и ви се възложи такава дейност, очевидно трябва да си изпълните задачата. Но ако разгледаме различните регламенти, които съществуват, има въпрос, свързани с казаното от френския президент. Наистина нужно е действие, не само информация или становище. И значението на спекулацията върху цената на хранителните и селскостопанските продукти през изминалия месец, например, доведе до много ясни резултати. И виждаме сега как се развиват е, ценовите ставки. Много от хората по пазарите всъщност не знаят а, е, нищо за селското стопанство, обаче умеят да спекулират с цените. И в крайна сметка а, е, нашата задача е реформата на селското стопанство. Вие се засекнахте въпроса и с цените на нефта и въздействието на тези цени върху цените на стопанствата. Но ако разгледаме развитието на цената на пшеницата и доколко тя следва развитието на нефтените цени, ще видим, че между тях съществува една много тясна връзка. По същия начин стоят нещата и с биогоривата. Казвате, че не можете да докажете, че има връзка, което пък на мен ми е много странно. Казахте, че и промяната на климата няма въздействие върху цените. Според мен Необходимо е да видим какво правят различните застрахователни компании. Например, една от тях казва, че има значително увеличаване на загубите на в реколтата, което със сигурност е свързано с промяната на климата. Не непременно е свързано с цената на земята. Който инвестира в земя обаче, следва да е запознат с е, взаимовръзката между тези различни аспекти. В Германия цените варират през последните 10 години и виждаме отражението върху цените на храните, просто защото има изключително много спекулации по отношение цената на селскостопанската земя. А казахте, че не можем да изградим предпазните мрежи и тяхната връзка. Не можете да покажете с цената на храните. Видяхме обаче в Германия какво се случи с цената на млякото. Когато се появи защитната мрежа с 20 цента, повлия се половината от продукцията на производителите. Има много значими аспекти от темата, които вие не засегнахте. Казахте, че трябва да се либерализира всичко. В крайна сметка, какво можем да предприемем ние? Просто да се опитаме да дадем някаква насока, да има откритост, прозрачност на пазарите. Не можем обаче да наблюдаваме точно тези явления не можем да създадем всичко това просто защото цените не са обвързани с реалните разходи и с търсенето на пазара. Има твърде много спекулация по пазарите. Трябва да се имат предвид всички тези аспекти. Спекулацията е нещо много важно, когато водим нашия дебат. Не бива да я забравяме. Замеделието е, е като всеки един друг отрасъл, свързан с е, борсово търговани стоки. Необходимо е да има надежна база, а регулирания пазар на виното, на млякото, на захарта са пример за нас. Там има твърде по-малко колебливост на цените отколкото областите, в които всичко сме оставили на пазари на спекулациите на пазара. Благодаря. Много благодаря. Господин Файмон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 са насочени към а, нашите разсъждения по отношение сегашното положение на нещата, са насочени към развитието на бъдещето в отрасъла. Засегнахте въпроса с пазара на захарта. Виждаме напоследък колко се качи тази цена. Потребителите все казват, че това е проблем, който става все по-сериозен и че е нужно да се предприемат конкретни мерки. Има готовност да се инвестира отново в захарния отрасъл, да се изграждат нови рефенери и така нататък, но това при сегашното положение не е възможно. Следователно, на мен ми се струва, че трябва да се помисли относно квотовата система, квотната система при захарта. Какво предлагате вие по отношение на а, захарта? Предлагате ли системата на така нареченото меко приземяване, меко кацане? Как виждате бъдещето на тази важна стока? Как си представяте бъдещето на пазара и структурата на пазара за захарта? Предпазните мрежи, които използваме, предпазните системи трябва да бъдат намалени като бройка. И те, знаем, частично повлияват на колебливостта на цените. Преките плащания играят е, съществено значение и след 2013 година плащанията ще бъдат сходни за всички земеделски стопани в Европейския съюз. Обаче, ние си задаваме въпроса дали по този начин ще стигнем до справедлива конкуренция между тях, дали положението ще се подобри, дали ще има справедливост. Благодаря, господин Овеш. Nós estamos, neste momento, a analisar e refletir sobre uma nova organização comum de mercado para lidar sobre... Благодаря. Трябва да анализираме начина по който предложенията ще повлияят на функционирането на пазара. Освен това, трябва да имаме предвид и предизвикателствата пред земеделските стопани. Новия период започва 2013 година. Що се отнася до темата ни днес, тя трябва да бъде разглеждана във връзка с други изходни теми, свързани с стабилността на производството и увеличаването на натиска на цените. Теми, които а, не бяха обединявани през изминалите периоди, сега обаче трябва да ги разглеждаме съвместно, имайки предвид макроекономическата политика, която трябва да възприемем. Цената на енергията трябва да се отчита, цената на арендата. Всичко това е много важно. Необходимо е да се помисли и за а, съответна реакция по този въпрос. А, комисията и комисарят призовава за изграждането на по-добри предпазни защитни мрежи. Но с личните а, елементи на подпомагането, на финансирането, например по отношение на млякото, от 2015 година нататък на 9 милиона литра мляко ще бъдат на пазара в повече, в плюс, в сравнение с сегашното положение. Така че, ако имате предвид натиска на цените днес, можете да си представите, че този натиск ще нараства – маржът ще бъде много малък за производителите и всичко това ще има последствия, включително и териториални за квотите, защото знаете, че квотите са свързани с териториалните критерии. И това ще повлияе много на страни като Португалия, която е голям производител на мляко, но ще има въздействие и върху други държави членки – Нека да си помислим за последствията от това явление. Ще има по-малко печалба за земеделските стопани. Това трябва да се разглежда съвместно с териториалния подход, защото това е една от целите на реформата. Финансирането също трябва да бъде разгледано, както и, и въздействието от финансирането, защото а, когато отваряме достъпа до финансиране, неминуемо ще има последствия. А вместо това ставаме свидетели на все повече спекулации. Храната се превръща в уръдие на спекулация. С суровини също се спекулира на пазара. не се осъществява истинска търговия. и Всичко това ще доведе до много сериозни проблеми за замеделските стопани. Твърде много е спекулацията със селско-стопанската продукция, а това е в вреда на земеделието. Защото продукт продуктите, които произвеждаме, не се купуват на практика. Благодаря, господин Капало Сантос. Има думата. Благодаря. Бих искал да благодаря за изложението, което изслушахме. Разбира се, е, всички изказвания са много интересни, независимо дали се съгласяват с оратора или не, независимо дали ние сме съгласни с е, тях или не. Наистина живеем в нестабилни времена и времена на несигурни цени. Замеделските стопани също живеят в сигурност. Това е свързано с е, търсенето, предлагането и устойностяването. А пък е, всичко това затруднява замеделците, защото в тяхната работа има много фактори, които не могат да бъдат контролирани. Например, времето, климатичното време. В моята държава Замеделските стопани са изправени пред много сериозни проблеми, свързани с сегашната суша, която вече продължава дълъг период от време. Сега говорим за нова е, селско-стопанска политика. Трябва да си зададем въпроса, искаме ли предпазна мрежа, искаме ли минимална сигурност, която да бъде установена, така че замеделските стопани да чувстват сигурност, че имат подобни гаранции, когато започват новите е, си дейности. Необходими е, нужните ни инструменти на разположение ли са? Мисля, че в крайна сметка не разработваме нови инструменти, а просто доразвиваме съществуващите. Правилата, които се въвеждат, се позовават на инструменти, но по този начин, ако въведем правилата, инструментите ще бъдат нерезултатни. Може би в една презентация много добре звучат тези идеи. Как ще бъдат приложени на практика, обаче е големия въпрос. Аз имам своите съмнения по този въпрос. Бих искал да чуем нещо по-практично а именно как на практика могат да бъдат въведени в изпълнение различните мерки и действия. Да, ние говорим за разработване на политика, за взимане на важни политически въпроси, трябва да разгледаме различните варианти, за да можем да направим съответните си избори застъпваме економически и политически доктрини. През последните години ставаме свидетели на различните изявления по този въпроси, но видяхме, че когато имаме квоти, които контролират сериозно пазара, стигаме до много сериозна економическа криза. Значи трябва да се преобърне тенденцията, особено по отношение на земеделието и селското стопанство. Съгласен съм с господин Дон Дон че трябва да говорим за инструменти и за реалности, за механизми, които резултатно могат да контролират е, позитивно пазара. Просто е, не е необходимо да създадем един прекрасен списък с е, чудесно звучащи инструменти, които обаче на практика могат да се окажат напълно неприложими и безполезни. трябва да продължаваме дебата, защото трябва да направим необходимото, за да повлияем позитивно на процеса на взимане на решение. Необходимо е да отстояваме онова, което според нас е важно и значимо. Мерките са различни и използването на различни инвентари, инвент, намеси, прощавайте, на пазара са факт, но ние трябва да предприемем нужните стъпки, за да можем да базираме нашата позиция върху точна оценка, а не просто да а, се подмамваме по а, прелитащи идеи. Необходимо е да отстояваме механизми, които ще гарантират сигурност на земеделието, на селското стопанство и на земеделските стопани. Не трябва да стигаме до действия и политики, които бъдат насочени срещу продуктивността. Необходимо е да постигнем заложените цели. Моята група и аз също сме, съм съгласен. Между другото, това е заключение, до което стигнахме съвместно, а именно, че трябва да дискутираме темата с всички. Трябва да продължим още по-нататък относно предложението на комисаря. Благодаря. Председателя, благодаря, Луис. Госпожа Патривенс. И аз е, на своя ред бих искала да благодаря на оратора. Действително, е, това бе интересно изложение. Темата за колебанията на пазара е от особено значение и това ще бъде решаващо за бъдещето на селското стопанство. от. Трябва да намерим начин да се справим с тези колебания на пазара, така че земеделските стопани, които произвеждат днес, да останат в този сектор и също така да осигурим и млади хора, които да бъдат привлечени от сектора. Комисията не ни съобщава новини тук с изключение на гаранциите, които се обмислят. Това е добре, но вече разполагаме с достатъчно днес. Вече чухме, че в Португалия има суша, а също и в Испания. Когато търсим начин да се справим с такива проблеми, ще се натъкнем на различни нагласи в отделните държави. Португалските стопани нямат застраховки срещу подобно явление като сушата. В Испания имат, значи, необходими са минимални условия, които да се регламентират за всички държави членки. Иначе ще се окажем изправени пред напълно либерализирано земеделие, което се контролира единствено от пазара при условията на жестока конкуренция. И с един такъв подход, който предявява претенции за универсалност, мисля, че ще сгрешим когато говорим за земеделие, ние не отчитаме всички видове земеделие. Имаме предвид предимно производството на храни. Разбира се, имаме нужда от храни, за да оцелеем. Но земеделието не бива да бъде разглеждано като всяка друга производствена дейност. Земеделските стоки са стратегически инструмент за нас, ако имаме економически подход тук и ако изберем пълната либерализация, много бързо ще се окажем зависими от други части на света, що се отнася до сигурността на храните ни и прехраната ни. Това може да доведе до политическа нестабилност и в крайна сметка ще трябва да се откажем от сигурността на доставките на храни. Трябва да си запазим тази възможност да контролираме осигуряването на прехраната. Това не може да се изчисли в евро, защото е безценно. Ние произвеждаме стоки, така да се каже, които са от обществен интерес и затова е необходима политика за земеделските стопани, която да е приложима за всички държави членки. Тук можем да си помислим и за други важни стоки, свързани с земеделието. Всичко това не бива да се забравя, когато говорим за сълскостопанска дейност и економически модели. Нека не забравяме, че не говорим за друг вид стопанска дейност. Това е област, от която зависи оцеляването на човечеството. Земеделието е от ключово значение. Трябва да гарантираме, че общата селско-стопанска политика ще удовлетворява потребностите на хората от 2013 година нататък като отчитаме спецификата на регионите. Економистите обикновено работят единствено с цифри, но едва ли добре съзнават какво стои зад тези цифри. Трябва добре да балансираме всичко с кохезионната политика. Председателя, благодаря господин Яр, после Магенес. Благодаря, господин председател. Като човек израсъл в източна Германия, по времето на социализма, това, което чувам тук, ми звучи познато за фиксираните цени и липса на спекулации. земеделската земя всъщност нямаше цена. Не можехме да купуваме такава земя. нямаше възможност да се финансира системата, защото не се а, отчиташе ролята на предприемача. Това е важното тук, а именно да разглеждаме земеделския стопанин като предприемач. Разбира се, пазарната информация е също от значение. Кой предоставя информацията на земеделските стопани? Тук трябва да помислим също така и за това, кой предоставя информацията. От земеделието се храним и това опира не, не само до е, сигурността, но до прехраната. Знаем какво е казал Ленин. Зърното е оръжие. Той е осъзнал, че това е от изключително значение. Значи, земеделската дейност опира до политиката за сигурност тук и трябва добре да помислим как ще се управлява пазара. Освен интервенциите и политиката за експорт, не виждам какво друго можем да направим. Но ако вземем квотите за мляко, трябва да си признаем, че претърпяхме неуспех поради тази политика – защото не бяхме в състояние да адаптираме тези квоти към потребностите на пазара. Имаме свръхпроизводство при тези квоти и въпреки това цените спаднаха драстично. Нека да попитам оратора как да постигнем баланс. От една страна ни трябват предприемачи, земеделските стопани, но в същото време не бива да изпускаме от поглед и аспектите на сигурността тук. чрез селското, селско-стопанската политика трябва да е, сме сигурни, че ще изхраним 500 милионното население на Европа. Благодаря, господин Магинес. Госпожа Магинес, благодаря. Благодаря на всички изказали се. Коментарите на Питър Ярс бяха особено интересни предвид на неговия опит. Имам един въпрос. Въпрос и две съображения. Въпросът е, е свързан с е, междуотраслевите организации и организациите на производителите като начин да се управлява риска. Питам се, имаме ли информация къде работи този модел най-добре? Във Франция мисля, че разполагат с достатъчно информация и после какви са условията, за да гарантираме, че тези организации на производителите работят резултатно. Сега моите коментари, свързани с изказването за несъвършената информация за цените и нивото на доходите на земеделските стопани. Казвате, че трябва да се мери дохода от земеделие. Тук доходът може да проистича от различни източници, а ние трябва да се интересуваме от това, какъв е дохода от земеделската дейност и какви са тенденциите тук. Не би било уместно да се каже, че ако в едно домакинство има доходи от други източници, трябва да го добавим към земеделския доход, защото това не е такъв доход. Той трябва да се отдели. Втория ми коментар относно цената на земята. Изненадана съм от това, че всички са изненадани, че цената на земята расте. Земята е ресурс, нейният обем намалява и качеството й е повлияно негативно. Така че по необходимост цената й ще расте. Накрая, много изненадващо е, че състоятелни хора, които печелят пари от други отрасли, са доволни от това да закупят земеделска стема, е, земя, въпреки че знаят, че могат да загубят. Значи, можем да очакваме именно това, цените на, земедел, на земеделска земя да останат такива или да се повишават, ако Европейски съюз продължава да отстоява идеята за биопродукция, имайки предвид какво се случва с останалите аспекти, които влияят на производството. Съответно, аспекта земя ще а, нараства като, като тегло и значение. Благодаря. Bene, Abbiamo finito questo interessante dibattito. Io a questo punto ringrazio i nostri. Така, приключваме с този интересен дебат. Благодаря на всички изказали се. Благодаря на господин Гоан. Да, той би искал да реагира на изказванията. Заповядайте. Благодаря. Не знам колко време ще ми данете да отговоря, но ще се опитам да бъда кратък. По първото изказване беше казано, че а, пазарите трябва да отчетат а, а, риска. Не знам дали съществува. Аз мисля, не съм казал, че е, кооперативите са твърде силни. Аз всъщност е, казах, че това е един инструмент. Също така, а, е, ние не сме против ОП, а ние сме против намесата. Аз трябва да кажа, че това, което предлагам в а, а, сферата на интервенцията за по-голяма сигурност не е нещо о, о, кой знае колко орган, оригинално, а всъщност а, цените се формират на базата на исторически фактори, а не а, на а, фактори от момента. Аз не съм убеден, споделям по-скоро квантификацията, която беше реализирана от Европейската комисия за въздействието. Аз всъщност свързвам това с един друг въпрос, а именно за това как да се предвиди така нареченото меко кацане преструктурирането всъщност е свързано с това меко кацане и то почти беше осъществено. включително с квотите. След второто изказване на господин Бове, аз признавам, че аз съм свикнал на подобни дебати с Конфедерацията на селските производители във Франция. Би трябвало да се за а онези, а, които които налагат квотите, са единствените, които печелят от тях. И това в никакъв случай не е в полза на селските стопани. И също така никой не е съгласен, включително и конфедерациите с нивото на квотите. А, винаги има а, институционални решения, които предполагат някой друг да свърши работата. А, по преките плащания, дали може да те да имат отрицателно въздействие върху приходите в селско-стопанския сектор? Има много проучвания. А, а, тези плащания според финансовите, финансовите механизми в края на краищата водят до приходи в джобовете не на а, селските стопани. А, и накрая това би могло да доведе до това, чека да не влезе в джоба на селските стопани. Аз съм за това да се подкрепя подкрепят а, онези а, стопански субекти, които произвеждат общественото благо. Така че условията да, а, да се поставят а, а, преките плащания а, в а, съответствие с факторите. Аз съм твърде за това да се а, подкрепи а, работната заетост в а, селското стопанство. Трябва също така да се запаси максимума. Сега, а, ако а, директните плащания а, влязат в джоба на собствениците, това няма да реши проблемите. В 2000 и, а, 2018 година а, има планове да се намалят а, а, числата в а, а, в а, а, животновътството това е нещо, което предизвиква възражения. Сега по въпроса за връзките между различните професии, това, което каза господин в сферата на производството на плодове и зеленчуци. В пазара се предоставя информация за а, краткосрочен период от една до две години, а всъщност тази информация не идва от а, а, самите производители, а идва от а, пазара. А, и всъщност а, съществуват сигнали, но би трябвало да се намери начин да се се подаде този сигнал, за да може, ако това се прави от професията, от професионалните сфери. Това би трябвало да доведе до предоставянето на повече економическа информация говореше се за това какво се казва в Г20 там а, Европа не е на първо място. А, в Съединените щати са по-напред от нас, но те имат а, повече а, опит с използването на а, тези пазарни механизми. За, по въпроса за дребните селско-стопански производители, какво мисля аз? А, а, би трябвало да се насочат мерките към активните а, селски а, производители а, и ще приключа като кажа, че аз лично смятам, че в селското стопанство има 200 специфични характеристики. Никога не би трябвало да се забранява на една държава да се намеси. Например, в 2008 година не ставаше въпрос за недостиг на храни, ставаше въпрос за цените на е, енергетиката, но когато се протестираше и се размахваха франзели хляб, тогава ефекта беше голям. И, следователно, всичко това е свързано с страховете на населението. Това е различно от селско-стопанската политика. А, дали и да се избере, а, да се направи избор, дали да се а, защищават и да се закрилят производителите или потребителите. Би трябвало да се опитаме да избегнем този избор. Всеки е против това, да кажем, когато Русия или Аржентина блокира границите си. Трябва да се опитаме да имаме а, инструменти за предотвратяване на а, подобни проблеми. Това е а, първата а, специфичност, а втората специфичност е земята. Аз не говоря дали цената на земята е висока, свръхвисока или ниска, но а, трябва да мислим за рентабилност специфичността на селското стопанство и, и отчитайки тази специфичност. Това е линията, която трябва да следваме. Това е по-интересно. Ние би трябвало да отчитаме този фактор и в плащанията, които се а, предоставят на а, селските, стопанските производители. Благодаря ви. Надявам се, че съм отговорих на въпросите ви. Благодаря. Казва председателя. Беше много интересна дискусия. Благодаря на експерта. Ще се върнем на тези въпроси. Естествено, управлението на риска ще бъде тема, по която ще а, е, е, работи много. А сега преминаваме към следващата точка а, е, по помагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони. Преди да му дам думата, искам да помоля комисията да отговори на молбата ни за информация са различните моделирания, които бяха извършени от върж... различните държави във връзка с картирането на необлагодетелстваните селски райони, защото това ще бъде проблем, който ще бъде повдигнат в пленарната зала. Искам да помоля комисията да реагира на този въпрос конкретно господин Капола Сантос. Oportunidade que temos para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 Благодаря на комисията, че излиза с това предложение и то е консултирано с земеделските стопани от отделните държави членки. Надяваме се да дадем своя принос към подобряване на законодателната уредба тук. Разглеждаме мерките и приоритетите и смятам, че можем да ги подкрепим. относно мерките, които се предлагат за трансфер на ноу-хау и финансова подкрепа. Смятаме, че, че по този начин ще насърчим въвеждането на системи за качество от страна на земеделските стопани, ще се развие инфраструктурата. И теята тук е да се повиши капацитета и да имаме готовност за реагиране при бедствие. Имам конкретен коментар от нещо, което смятам, че не е отчетено в достатъчна степен. Инвестициите в неземеделски дейности са от предвид на диверсификацията, особено по отношение на младите земеделски стопани. Тук може да има известни недостатъци, а именно не достигат стимулите по отношение на осигуряване достъп до земя и аренда. Съгласен съм, че има финансови ограничения и после разпоредбите за основната инфраструктура, местното обслужване, обекти за отдих. Това също следва да се предвиди като мерки. Управлението на риска при горите. Тук само малките и средно големите е, стопани могат да се възползват от такива мерки и струва ми се, тяхното приложно поле трябва да се разшири, за да сме сигурни, че предвиждаме и е, земеделски е, мерки за производство на храни, чрез които наистина ще подпомогнем стопаните. Иска ми се тук да говорим за преки плащания по първия стълб в добавка на агроекономическите мерки, що се отнася до залагането на така наречения зелен аспект в ОСП. Определено трябва да подпомогнем органичното земеделие, да видим как ще подпомогнем управлението на водите за необлагодетелстваните райони. Има действително запитване към комисията да се предостави информация относно ефектите. При картирането на тези необлагодетелствани райони към това проявяваме особен интерес и господин Посен го е заявил във връзка с хуманното отношение към животните. Да видим какво изисква законодателството. Може би добре да предвидим и подкрепа за иновациите и стимули за местните пазари в периода на криза. Длъжни сме да подкрепим стопаните по съответния стълб на ОСП особено по време на кампания, събиране на реколтата, както и да предвиди мерки по растителна защита. Всичко това е в положителен план, но струва ми се, съдържателно трябва да внесем пояснение. Съгласни сме с този подход за отстояване на програмата Лидер и ограничението от 5%, но имам известни съмнения – за това дали в бъдеще програмата Лидер ще подкрепя инвестиции в райони, които не са от селски тип. Тук имам съмнение относно подхода и за това казвам иновации, а за тях са необходими стимули. Както знаете, това ще зависи от ограниченията, заложени по първи стълб, но не бива да го забравяме. Искаме ли финансиране от общността до 5% или пък ще мислим за диверсифициране в земеделието. Това са положителните аспекти, които следва да изтъкнем. Това е. Иначе има няколко проблема, по които следва да работим. Първият от тях разпределението на бюджета по първия стълб. За първия стълб комисията предлага разпределение от държавите членки, но се изпускат обективните критерии. Иначе те биха ни дали базата за разпределението. Не смятам, че трябва да тръгнем в такава посока, защото това е доста спорно, тъй като се отнася до бюджета. Не съм убеден, че Европейския парламент е готов да подпише, подпише паразен чек на друга институция, която да си взима решенията както прецени. За това си мисля, че докладчикът в сянка следва да отстоява конкретно мнение във връзка с втория стълб. Трябва да постигнем и консенсус по а, идеята за екологичните мерки и зеления аспект като условие за достъп до първи стълб. Има и някои други пропуски, които съзирам. Например, във връзка с прекратяване на дейностите, това е изцяло пропуснато. Аз го виждам като проблем, защото то опира до един структурен въпрос от по-сериозен характер. Например, възрастта на земеделски стопани, иска ни се да подмладим този сектор – затова добре трябва да помислим как да подкрепим тези хора, които прекратяват а, своята дейност в отрасъла. Не бива да забравяме и някои други проблеми. Ще приема някои от предложенията, внесени от колегите. Що се отнася до частното съфинансиране, имаме 100% за селските райони и в някои държави членки вече има такива възможности. Не смятам, че е уместно да препятстваме частното съфинансиране и да спираме един такъв подход, който иначе би довел до по-добро управление на мерките за селските райони. Това са моите виждания в най-общ план по това предложение. Разбира се, трябва да се занием, занимаем с преките плащания в подробности, тъй като това е много спорен въпрос. Надявам се да мога да приема и предложенията на докладчика в сянка, ако се получи широк консенсус тук. Надявам се да излезем с е, силна позиция, така ще можем да договаряме нещата в разговорите с съвета. Надявам се да изработим такава силна позиция и ще дам всичко, което зависи от мен за тази цел. Благодаря. Имате думата за изказване. Първо Госпожа Кьостингер, благодаря. Благодаря на господин Капола Сантош за неговите уводни думи по отношение развитието на Европейския фонд за развитие на селските райони. Подкрепям докладчика, който отстоява бъдещето на развитието на селските райони като един общ пакет от документи, предложени от комисията. Искам да се спра на някои аспекти. Например, предложените споразумения за партньорство от комисията. Те всъщност не бяха споменати, но искам да ви призовя да отбележите, че комисията, нашата комисия не е единствено отговорна за този въпрос, но и комисията за регионално развитие. Следователно е необходимо да поддържаме добро сътрудничество помежду си, работейки по това досие. В противен случай, може би, ще бъде по-слабо нашето въздействие върху развитието на политическата линия. След това, Вълнуваме също така голямото увеличаване при администрацията. Трябва да разгледаме по-подробно този аспект, за да преодолеем евентуалния проблем. По отношение на приложението за бюджет за фонда – мисля, че трябва да подходим внимателно. В бюджетната комисия водихме много интензивен дебат относно разбивките по пера. Въпреки, че е важно да подходим и към двата стълба едновременно. Втория стълб, развитие на селските райони, има различни критерии за допустимо в сравнение с първия. При първия на практика се възстановяват услугите, които са предоставени от замеделския стопанин. Те са многогодишни услуги и съответно подхода към двата стълба трябва да бъде различен. По-нататък, по отношение на ползвателите по втори стълб, предложението на комисията не става дума за а, земеделски стопани, които активно упражняват е, земеделска дейност. Тук става въпрос за стопани, собственици, които могат да кандидатстват по програмата, дори ако не са управители на стопанството. А малките, древните стопани, когато могат да участват в екологични а, проекти ще бъдат изключвани от разпоредбите за насрещното съответствие. Но те би трябвало да отговарят на определени критерии, когато се включват в подобни програми и е необходимо да се разглеждат всички тези аспекти. Комплексно трябва да се добави елемента туризъм, който също е част от развитието на селските райони. Това вече не се споменава в сегашното предложение. Нещо друго много важно в областта на развитието на селските райони е, са екологичните земеделски програми. Споделя мнението на докладчика, че към двата стълба трябва да подходим едновременно. Трябва да водим по-интензивен дебат по този въпрос – Разпределението 25% за еколого е, земеделски мерки трябва да бъдат включени в точката от преамбюл и да бъдат извънени от материално-правната част на текста. Според мен е, екологичните проекти ще получат много голяма подкрепа. Обаче, но въпреки всичко мисля, че по-голямата част от средствата трябва да бъдат насочени към земеделски проекти. Елемента на подбор е нещо много важно. Онези, които участват в, с добри практики, е, е, са едната страна на марките, другите са е, марките по екологоз, екологизация. Предложението на комисията, според някои, не включва тези мерки. Ако бъдат изключени, това ще бъде стъпка назад и това е не само така в финансово отношение, но това ще бъде всъщност така неблагоприятно за общото отношение към тези програми. Трябва много внимателно да подходим, когато става въпрос за замеделските стопани и техните, е, тяхната дейност, защото има определено ниво, до което политиките могат да бъдат възприяти и момент, от който те вече не могат да бъдат възприемани. Мисля, че има много предимства в програмата. Има, разбира се, и много отрицателни. Промяна, промяната в изчислението, например, което се предлага единното ниво за премиите на държавите членки е 300 евро на хектар и се отличава от заложеното в другите съвремени замеделски програми, особено у нези, които в региони са с благоприятни условия, планинските особено, необходимо е за тях да се разглеждат други ставки или пък отдалечените. За нас е много важно да продължаваме да подкрепяме и животновътството в тези региони. Въпросът е свързан с пасищата в а, именно тези райони с него благоприятни природни условия трябва да бъдат разгледани. Обръщам се сега към всички колеги, към всички групи с голяма благодарност, е, че на нашия въпрос е, се откликна с такава широка подкрепа. Съветът би трябвало много ясно да разбере, че не можем да бъдем карани да прибързваме с разглеждането на темата и също така с взимане на прибързани решения относно неокончателния вариант на предложението на комисията решението не е удовлетворително по отношение на фискалните критерии, които са заложени. Има много проблеми и комисията би трябвало да предостави още уточнение и съвета трябва да призове да даде тези обяснения по отношение на управление на риска. Мисля, че интензивен дебат се беше водил именно по управлението на риска във втория стълб. 68 член а, разглежда управлението на риска в първия стълб. И управлението на риска е класически инструмент за управление на пазара. Не бива да забравяме това. А втори стълб не е създаден за тази цел. Отново, това е аспект, по който би трябвало да продължим дискусиите. Съфинансирането е следваща тема. Изключваме области, и задаваме приоритети автоматично, ако има определени нива на съфинансиране. Отново това е аспект, който трябва да бъде дискутиран. Модулациите, съфинансирането трябва да бъдат обсъдени, за да стигнем до добро заключение. По горското стопанско втори стълб – Äh, für die Forstwirtschaft herausgenommen wurde. Ich тук конкурентноспособността е изключена за горското стопанство и това е много съмнително, защото е необходимо, когато се от горите, да бъдат отчетени всички аспекти, включително и финансирането. Друг проблем е свързан с това, че трябва горските е, служители да предоставят плановете за управление и стопанисване на горите. Това е допълнително бреме и надали рентабилна дейност. В областта на горското стопанство трябва да разгледаме много добре проблемите. Нямаме конкретни предложения от комисията относно това как може биомасата да бъде е, финансирана повече в е, горско-стопанската економика, защото това е част и от целите 2020. Като цяло благодаря на докладчика е, за неговото становище на този етап и очаквам с интерес бъдещето ни сътрудничество през следващите седмици, месеци. Обедена съм, че ще можем да усъвършенстваме предложението на комисията. Председателя, благодаря. Господин, а, госпожа Полсен. Капула Сантос фър ет бро бърян по. Благодаря на господин Капула Сантос за изключително интересното становище, с което стартираме нашия дебат тук. Невъзможно е да говорим за бъдещето на Европа или света без да включваме развитието на селските региони, е, селското стопанство и горското стопанство. Разбира се, всичко това е свързано с зависимостта е, от околната среда и е, всичко това е свързано в крайна сметка с е, е, потребителите и производството. Приоритетите ни е, са описани в пети член. 5А пратар om bevattnings... Но нека първо да започна да говоря по 5А. Земеделие и първата тема напояване. Надявам се, че ще може да намерим добавена полза на европейско ниво и затова трябва да разгледаме цялата система на отделни райони. Може да се усъвършенства системата за напояване, ако се реализират економи поне на 25% вода. Мисля, че това е погрешна посока на разсъждение. Напротив, трябва да започнем от друга страна една ефективна система за напояване реализира економи от една страна, но от друга страна Напояването трябва да бъде ефективно, за да може водата наистина да достигне до растенията, а не самоцелно да говорим за економии на количество вода. Добрите напоителни системи, особено в сухите територии около Средиземноморието, са от изключително голямо значение – Само по този начин е, цяла Европа ще може да консумира хубави праскови, например. Необходимо е производство да бъде екологосъобразно. И тогава цяла Европа ще извлече полза, разбира се, ако стоката се транспортира правилно. Другата тема е биогаз. Радвам се, че в е, документа на комисията става въпрос е, за употреба, която не е насочена към хранителния сектор. Може да се произвежда биогаз от всичко, което не е предназначено за храна, от биоразградими вещества и суровини. Миналия път засегнахме тази тема. Energipriserna på världsmarknaden до каква степен цената на земята зависи от енергийния пазар и въобще се свързва с развитието на световния пазар? Това е едно от основанията, поради което ние трябва да имаме самоподдържаща се, самодостатъчна система на селското стопанство, така че да не се повлиява изключително много от развитието на цената на енергията. Нещо друго искам да разгледам, което липсва по-настоящем във втория стълб, а именно дискусията на производството, което не е насочено към хранителния сектор. В първия стълб говорим за реколти, за ротация, сейдборо, отборот и така нататък. В целия пакет е, става дума и за а, торовете, по-малкото му използване за земеделие в арктичните райони. Животновътството също е от изключително голямо значение. Ако искаме е, селските райони да продължават да се развиват е, в различни географски ширини, и Бих искала всички тези приоритети да бъдат свързани и с проблем, който разглеждаме в Европейския съюз в много области. Той е свързан с здравоопазването на хората. Една стратегия на здравеопазването разглежда възможността да внесем промени в начина, в който се отглеждат животните. Например, различните клетки, в които се отглеждат домашните птици. В инвестициите трябва да имаме възможност да насочваме повече средства при а, системи, в които а, животновътството е насочено към хуманно отношение към животните в по-голяма степен. Защото в крайна сметка всичко това е економически по-изгодно и за земеделския стопанин. Трябва да разгледаме голямата картина. Струва ми се, че в момента някакси много фрагментарно подхождаме ще бъде добре, ако се опитаме да изградим взаимните връзки между отделните проблеми, за да можем да обхванем всички подробности в цялостната картина на отрасъла, както казах, напояване, биогаз, производство е, и животновътство. Трябва да се изградат връзки между всички тези области. Много ви благодаря. Председателя. Благодаря, госпожа Волсен. Сега госпожа Реймерс. Я, yeah, Много ви благодаря. Ще се върна на основната си тема съфинансиране. Това винаги причинява известна загриженост, както за държавите членки, така и за отделните региони има проблеми с намирането на паричния ресурс за съфинансиране. Питам се как тези европейски програми ще се оформят, дали се предвиждат такива инструменти за съфинансиране, за да сме сигурни, че ефективно се харчат парите. За тези региони, където паричния ресурс е ограничен, те имат нужда от такива инструменти. Предвид на социалните фондове и регионалната политика можем да пледираме за по-тясно сътрудничество, за да се създадат такива частни инструменти и в крайна сметка да оформим системата така, че да е възможно да се намери паричния ресурс. Необходимо е земеделието да се обвърже с останалите сектори на дейностите в селските райони фонда за земеделието съответно трябва да бъде адаптиран, като видим къде има препокриване, дублиране на дейности. Ако земеделието не бъде укрепено, трябва да помислим какво можем да направим, защото иначе хората ще мигрират към големите градове. През последните години наблюдаваме, имаме такава тенденции на обезлюдяване на цели райони. Да не забравяме и за поддържането на училищата за малките ученици по селата, да се осигурят техните основни потребности. Това означава съответна логистика, наличие на търговски обекти, магазини, здравна помощ за възрастното население. Всичко това поскъпва. Това са видове услуги, които са абсолютно необходими, ако искаме да запазим живи тези райони. Не бива да забравяме тези аспекти. Паричният ресурс, знаем, е ограничен. За последния период, знаем, в началото наблюдавахме известно забавене и това е логично, когато говорим за освояване на средствата. Обикновено в края на периода се освоява с най-големи темпове. Мисля, че не бива да допускаме отново а, това. Трябва да помислим как да ускорим освояването в селските райони още от самото начало, за да могат хората да се уверят, че действително нещата се случват. Иначе те ще бъдат разколебани. И още нещо. Винаги казваме, че в селските райони трябва да постигаме повече с по-малко. Да, това е така според нашата логика, но трябва да видим какви са възможностите за финансиране, които ще позволят именно този принцип. Тук можем да помислим за финансови механизми, които револвират за предоставяне на финансови средства, които частично се връщат отново и се влагат Така ще бъде по-лесно да провеждаме и мониторинг. Ако работим с по-големите банки и насочим ресурса през тях, това ще ни даде и система за наблюдение за това как се разходват средствата, ще се установят критериите за отпускане на заеми, ще опростим и методите за наблюдаване, ще съкратим бюрокрацията. Бихме могли да възложим тези дейности на частни изпълнители. Напълно възможно е това и за земеделието. Определено това може да донесе допълнително а, ползи. Нека да възложим частично тези задачи на, задачи на отговорни хора, за да съкратим бюрокрацията. Говорим за ненужна бюрокрация, следователно трябва да направим нещо повече за това. Благодаря. Благодаря, господин Разлинг. После господин Дантам, Няколко неща ще кажа по втория стълб. Вие говорите за съфинансиране. Това е проблем и трябва да поразсъждаваме върху него. Ще видим как да го осигурим по стабилен начин за определени региони. Някои държави твърдят, че не могат да се ангажират с такава програма поради липса на съфинансиране. Съфинансиране се предоставя по някои програми поради конкретни препятствия. Това се случва в Германия и в някои от провинциите. Германия не е бедна страна, вече няма за финансиране за органично земеделие. Мисля си, че трябва да направим нещо по това, да го въведем като задължителен аспект, да има подкрепа за органично земеделие навсякъде в Европа. По втори стълб с органичното земеделие се изпълняват всички изисквания за опазване на околната среда. Не можем да допуснем а, това да се предлага в един регион, в друг не. 25% трябва да се заделят като екологичен компонент във всички държави. Не можем да си позволим това една държава да го изпълнява перфектно, а друго да казва нямаме парите за това. Съответно, нека да го гарантираме. Твърде неясно е формулирано в предложението на комисията и после необлагодетелстваните райони. Знаем, че няма да го обсъждаме, докато не разберем за какво точно става дума. Тук можем да разгледаме тези 8 фактора, но малко сме объркани относно това как да ги комбинираме. И после говоря се за реформата и ограниченията, които ще се въведат. Мисля, че трябва да подходим към тази реформа по разумен начин. И по-нататък е, темата за застраховането, вече съм говорил по това, то не бива да е в втори стълб и не бива да се финансира от първи стълб. Питаме се как ще се намерят парите и дали то няма да е единствено в полза на застрахователите. Ако поставим застраховането във втори стълб, тези 5 до 7 години като период за планиране по втори стълб стават почти невъзможни. Да допуснем, че се случи нещо, тогава Европа трябва да плати огромен обем от пари за застраховане – ако застраховането не е във втори стълб. Мисля, че повечето от групите ще се съгласят с това. Следователно, трябва да придвижим въпроса по-нататък. В а, моята група сме готови да работим ползотворно с а, докладчика и да подадем нашите бележки. Вторият стълб не е добавка към първия. Вторият стълб е този, който дава насоката за политиката по първи стълб има така наречените зелени мерки, но това не означава, че ние пренебрегваме екологичните мерки по втори стълб. Напротив, желаем да укрепим тази област, колкото е възможно най-добре. И по линия на втори стълб. Благодаря. Темпо и Шмидт. Благодаря, господин Данте. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да се върна на въпроса за съфинансирането. Струва ми се изключително важно в рамките на преговорите, които води всяка държава с комисията, всяка държава да има свобода да избере свой пакет на съфинансиране, защото някои ще бъдат повече са финансирани в зависимост от формиращите се партньорства, може би е, в зависимост от различните е, условия. Това ми се струва, че е много деликатно пилотиране. Струва ми се, че е невъзможно да се продължава да, с сегашната ситуация, с 8-те биофизични критерии. Аз вече съм а, а, казвал тук в тази зала, че, например, в в, а, в моята страна аз бих поставил едно предизвикателство на всички от нашата комисия да обяснят общественото мнение. Може би трябва да изберем една, едно съчетание на критерии, които да бъдат реалистични, които да отразяват изпитаните трудности в, еди, в дадена територия, в, особено в високопланинските региони. Би трябвало да има а, компенсаторни механизми. За мен а, това е изключително важно. Но този втори стълб е нещо като котията на Пандора. Всички имат идеи по въпроса и в крайна сметка има един дълъг списък списък. Аз направих едно изчисление на базата на пакета, който аз познавам на моята страна. Аз давам просто пример. 280 а, милиона, цитирам по памет, за високопланинските региони. Това е изключително важно, но а, имаме и младите селскостопански производители а, също така. И всичко това е 350 милиона а, и а, те са предвидени за инвестиране в селско-стопанския сектор. Ако влезем в същия този пакет, ако вкараме там иновациите, мерките за осигуряване, а, фондовете за взаимна защита, което е изключително важно във връзка с, с а, сигурните, с, с осигуряването, но на какво разчитаме? Това са също така агроекологичните мерки. И ако нямаме зелените мерки в първия стълб, нямаме право да жертваме агроекологичните мерки във втория стълб. Т.е. би трябвало да се репатрират кредитите, които са предвидени, например, за а, осигуряване и а, взаимоспомагателните фондове и да бъдат прехвърлени в първия стълб. Това е стратегически избор, който трябва да бъде направен а, в съгласие с четиримата докладчици, за да нямат агонистични а, позиции би трябвало да се намери един истински динамичен инструмент, тези фондове, които да позволят намеса в критични ситуации и а, комисията да ги се финансира с 67%. Ако премахнем този инструмент, а, това означава плащане в рамките на ООП. А, и ние трябва да работим и да обмислим тази тема. Аз а, мисля, че а, тази сметка, която се направи за френския случай, всъщност един действителен случай може да се добавя допълнителни неща в единия или в другия стълб, но трябва да се отчете какво ще прави всяка държава в рамките на националния си бюджет, за да може да се отчете това в а, а, а, господин Шмидт. Аз ще се опитам да бъда кратък. Аз съм докладчик в Сянка по една екзистенциална тема, защото съфинансирането е, води до различен подход за това как е, разглеждаме проблема. Аз бях в Комитета по регионално развитие преди, а сега съм член на тази комисия и всъщност е, е различен различно, различен е подхода. В зависимост от подхода, който се приеме, се постига различен резултат в съфинансирането и в намирането на вътрешни източници. Говорейки по това, което каза господин Къснингър, може би би трябвало да се организира или неформална, или официална среща с, с Комисията по регионално развитие, за да може да се види какво може да се направи за развитието на селско-стопанските региони. А, защото има различни подходи в нашия парламент, да не говорим за онова, което става извън е, във връзка с това дали има взаимодействие между структурните фондове и разплащателните агенции постепенно предприемат а, а, общи действия във връзка с това как следва да се прилага общата селско-стопанска политика. Реалистично е да се очаква, че бюджетите ще бъдат изложени на по-голям натиск в зависимост от подхода, който ще приемем. Ние ще бъдем конструктивни, ще изберем определени ключови елементи, които ще обсъдим с докладчик и след това ще се ограничим. Няма да включваме твърде много, няма да внасяме твърде много изменения, а, не би трябвало да се впусне в многославия, По член втори в определенията ние смятаме, че а, е, дефинициите за иновациите трябва да бъдат включени в член 16. Е, консултативните услуги, мисля, че тук трябва да се обмисли този въпрос с оглед възможността кооперативите да има тази опция. Член 28 за организациите на производителите. Е, това е истински принос по член 29 агроекологични а, схеми, схеми свързани с, с климатичните проблеми. Те са много важни. Член 33 има много полезни примери а, и на добри практики, и на злоупотреба. Би трябвало да направим така, да, че да не изгубим предимство средствата, които имат необлагодетелствените региони. В член 34 разглеждаме големите възможности за взаимодопълняемост на целите в сферата на инфраструктурата, транспорта. Това си заслужава да се проучи член 42 до 44 за лидер. Лидер е ефективна система. би трябвало да не го пипаме. Ако няма нещо, което не е наред, по-скоро да не го разваляме. Благодаря, господин Смит, казва председател господин Варшировски. Благодаря, господин председател. С смесени чувства а, гледам на втория стълб. Там проблема в сравнение с първия стълб е, че а, в първия стълб плащанията трябва да се извършат по закон, докато във втория стълб фермерите са много по-зависими от решения на администрацията, на институции, които разпределят тези средства. В Полша понякога разполагаме с твърде малко средства и хората а, стоят на опашки пред агенциите, които разпределят тези финансови ресурси, а те достигат само до ограничен брой е, фермери. Има няколко хиляди стопанства в е, а, Полша, които се облагодетелстват от това. Това е един проблем, но има и още един проблем в съответствие с това, което каза господин Смит. Да не знаем точно какво означава втория стълб. Има твърде много цели, свързани с финансовите средства. 18 и нещо милиона евро годишно хич не е достатъчно. И а, ни се струва, че че някои действия са доста противоречиви и съм съгласен с господин Смит, че ние не винаги знаем а, към какво се стремим във втория стълб. Така тълкувам и предложението на комисията и аз съм за финансирането на селското стопанство от втория стълб, по-точно общата селско-стопанска политика, както се случи в миналото, но има някои различни цели, които всъщност нямат нищо общо с селското стопанство, независимо от това, че те се финансират в селските региони, например инвестициите в широкоспектърен интернет или туристическа информация, поставянето на туристически знаци. Всичко това е много важно, но това е регионална политика, но не селско-стопанска политика. То не е свързано с селското стопанство, значи тези неща би трябвало да се разграничават ОСП от регионалната политика. Защо селските региони би трябвало да бъдат финансирани главно през ОСП. Средствата трябва да отидат предимно при селските стопани. Има средства, които се отпускат за микропредприятия. Има някои предприемачи, които изобщо не са селски стопани, но те се облагодетелстват от тези фондове. Аз съм много за това тези а, сфери да бъдат разграничени. Знам, че имаш един много важен проблем, свързан с бъдещето на ОСП. Тук имам предвид малките ферми. От една страна казваме, че е необходимо да се финансира по-нататъчното развитие на малките ферми, а от друга страна казвате, че ще насочите средства към онези фермери, които определено са предали своите стопанства на други фермери, т.е. ние подкрепяме големите, огромните а, селски стопанства. Целите а, е, ми се струват неясни. А що се отнася до втория стълб, би трябвало да насочим средствата по по него само за селско-стопански мерки. Малки е, стопанства, млади фермери, но не за регионална политика. Не трябва да размиваме общата общата картина. Много лесно може да се защити ОСП. ние би трябвало да, ограни... да се ограничим само в мерки, свързани с селското стопанство. Председателя благодаря. Луис Савич. Благодаря, господин председател. Предвид напредналото време имам няколко коментари. Комисията е включила развитието на селските райони в стратегията Европа 2020 година. Тук става дума за хармонично развитие в селските региони в целия Европейски съюз. Тук е важно да се вземе предвид на значи, важната част на селско-стопанската дейност, а именно селско-стопанското производство. Следователно, необходима ни е стратегическа рамка за фондовете и това да бъде свързано с необходимите фондове също но е необходимо правилно а, финансово управление на равнище Европейски съюз, както и финансови мерки, тъй като това са важни политически и териториални мерки. А, в договори, свързани с, с А, необходимо е да помним а, голямото значение на селското стопанство и а, неговата изключително важна роля за развитието и управлението на селските райони, когато говорим за тези необлагодетелствани райони. Подкрепата за тези райони би трябвало да бъде задължителна, тъй като е необходимо да имаме територия, необходимото качество на територията. Благодаря, господин Алвес. Разбира се, това ще се свърже с доклада Карона, за който ще говорим господин Яр. Пет неща искам да споделя. Първо, по отношение на финансирането. Дори и да си мислим, че много може да се прехвърли към първия стълб, все пак там имаме някакво ограничение, до което можем да стигнем, някакви граници. Не трябва да живеем с иллюзиите, че основният проблем е свързан с това. По отношение на съфинансирането. Искам да ви напомня, че имахме дебат и съответно предложение – което се казваше, че мерките по втория стълб трябва да бъдат с по-ниска е, ставка съфинансиране. Много ви моля, помислете за това предложение. Ако екологичните мерки, инвестициите в крайна сметка са в полза на замеделските стопани, е, ставката на съфинансиране трябва да бъде по-ниска. Пак по съфинансирането трябва да внимаваме, когато се включва и частния капитал. Защото не бихме желали земеделските стопани да плащат по-голям дял, отколкото би трябвало. Крайна сметка, точно за това предприемаме всички тези стъпки. По отношение на поетапното излизане. В Кохезионния фонд в областите, които вече не се считат за неблагоприятни райони, трябва системно да приложим мерки и да включим съответно поетапно излизане от самата. А по-нататък – не бива да забравяме, че е необходимо да намаляваме бюрокрацията. Трябва съвместно да се опитаме да направим нужните стъпки, защото някои държави се опасяват, че споразуменията за партньорство в крайна сметка могат да доведат до много голямо ниво на бюрокрация. На четвърто място. Според мен, Става въпрос за нещо двояко. Какво ще се случи с местните власти? Какви ще бъдат последствията от друга страна за земеделските стопани, които не могат да си удържат ДДС? А за необлагодателстваните или по-малко благодателстваните райони отново трябва да помислим за тях, защото вече има много критики Има и много неудовлетворение. Може би трябва да извадим цялата категория области от цялата реформа, за да помислим как, как да постъпим. Защото в крайна сметка е, не им помагаме, ако само частично ги включваме в пакета с реформирана политика. По-добре е да ги разгледаме отделно. Благодаря господин Скота. Да, да, да un ricordo che ho raccolto qua in questa Благодаря. Искам да започна с положението, пред което бяхме изправени още от периода, когато започнах работа в комисията – тогава трябваше да разглеждаме развитието на селските райони и взаимоотношенията с Канада. Възможността също така да бъдат изоставени тези необлагодателствани райони. Необходимо е мерката по екологизация да бъде предлагана, а не налагана. Необходимо е да предложим конкретни мерки за областите, които излизат извън предлаганите мерки, различни предложения в областта на предприемачеството, например, за да можем да ги насочим в тази посока. E, e per finire di крайна сметка малките селища в селските райони няма тенденция да се увеличават и да нарастват. Хората по-скоро се насочват към градските зони и градските територии е, нарастват. Има редица проблеми, които трябва да разгледаме внимателно. Председателя, господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председателя. Споделям мнението на колегите изказано днес. Искам освен това и да добавя няколко свои бележки относно предложението на комисията. Първо, помощта за неселско-стопанска дейност, член 20 трябва да включва развитието на малки и микропредприятия в селските райони, но не трябва да възпрепятстват развитието на съществуващите предприятия. На второ място. Ограничаването на инвестиционната помощ за тези стопанства с структурни проблеми не е подходящ подход – подкрепата трябва да бъде насочена към всички земеделски стопанства, защото бихме искали да запазим конкурентоспособността на селско-стопанския отрасъл в световен мащаб. На трето място, вече без споменато това, днес е използването на инвестиционните средства от втория стълб за предприятия, които всъщност не са особено свързани с селско-стопанска дейност – мисля, че тези разпоредби трябва да бъдат заличени. Например, обработката на селско-стопанска продукция и превръщането в неселскостопански продукти на тази продукция. Това е в приложение трето. Мисля, че трябва да се прилага само за биоенергийния сектор, за биогоривата и трябва по този начин да бъде разглеждано там. На последно място. Мисля, че трябва да имаме предвид така наречените райони от преходен характер и да подкрепим тези области, когато те за първи път на всъщност ще преминат 75 прак от БВП. Това е нещо много важно за кохесионната политика днес. Благодаря. Председателя, благодаря много. Сега бих желал да дам думата на комисията. Имате думата. Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря, господин председателю. Комисията си е, водеше бележки относно много интересния дебат по отношение на предложението на комисията. Някои от проблемите са политически характер, така че комисията ще ограничи коментара си към по-специализираните експертни, експертни аспекти от предложението. Първо, бих искал да започна с необлагодетелстваните райони и ограниченията при тях. Възникнаха определени въпроси относно тези райони, информацията, която се предоставя на парламента в тази насока. Държавите членки по, в момента разработват нови критерии по отношение областите с природни ограничения и ще се разработят подробни карти Държавите членки ще предоставят документацията на комисията, но в момента те са все още от предварителен характер. Като цяло, държавите членки не желаят да оповестяват публично тази информация, но някои от тях вече, макар и рестриктивно, предоставят тази информация и на членове на е, Европейския парламент, а други държави членки са готови да споделят цялата информация. Комисията е готова да организира среща с заинтересувани депутати за представяне на тези документи и информация пред парламента. Все още Работата е в ход. Прави се анализ. Но на този етап и ние сме готови да представим тази предварителна информация. Влагат се усилия от страна на държавите членки да се разгледат въпросите, които вече са споменати, например проблема, свързан с региона Шампан. Необходимо е да се оточни всичко, така че държавите членки да имат възможност да изключат онези области, които не попадат всъщност в категорията необлагодателствени райони. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки. Ще не организираме и среща с представители на Европейския парламент по този въпрос. Други елементи, които вече бяха засегнати – са свързани с преразпределението на средствата от втория стълб. По този въпрос мога да потвърдя само, че по-настоящем няма предложение от комисията за преразпределение на бюджета 2014-2020. 2020 година по отношение на средствата от втория стълб. Необходимо е да има обективни критерии, свързани с политиката, за да може да се подготви това разпределение. Мисля, че проблемът ще бъде уточнен след уточняване на бюджетните разпоредби. Въпросът е свързан с 25% намаляване – използването на водата в проектите за напоителните системи. Ясно е, че в бъдеще ще разполагаме с по-малко ресурси и трябва да имаме предвид това положение. Именно заради това в регламента се прави предложение за промяна и е, ефективна економия от 25% вода в сравнение с сегашното положение. Искам да ви напомня, че това намаление с 25% използването на вода вече е част от правилата за държавната помощ. Това е блока регламент и с изключения и там са упоменати 25% намаление изване на водата в проекти финансирани от националния бюджет. Друг проблем е свързан с управлението на риска и защо тези инструменти са във втория, не в първия стълб. Искам само да спомена, че някои мерки, които могат да бъдат насочени към управление на риска, са от многогодишен характер. И за това предлагаме да се използват средства от втория стълб – а не да се използва първия стълб по смисъла на член 68. Освен това, бих искал да кажа, че се направи положителна оценка на програмата Лидер. Бих искал да добавя, в контекста на новата програма Лидер, възоснова на сегашното предложение, ще има възможност да се финансира програмата Лидер от различни фондове, което ще може да подкрепи е, дейността по места. Това е пример за гъвкавост и укрепване на програмата Лидер. Мисля, че е важно да споменем и нещо друго. Има вече почти постигнато споразумение относно по-голямото е, потребност от координация между фондовете. Това е част и от дебата за партньор, споразуменията за партньорства. Важно е да споменем също така, че много от подробните въпроси, които бяха зададени днес, ще бъдат решени на ниво програмни периоди, когато държавите членки подготвят своите програми. Те ще могат да а, включат всички тези проблеми в своите стратегии, например, иновацията. Казано бе, че ще бъде финансирана само от таваните. Иновацията е изключително важна за проектите, свързани с развитието. И държавите членки се насърчават да включват тези компоненти в своите програми за да могат да насочват средства към иновацията в контекста на партньорствата за иновации на общностно ниво. Вече започнахме работа в тази насока. Like uh, now, uh, Сега ще се обърна към uh, господин Жозео. Uh, Той ще допълни моето изказване. Много ми е трудно да ви допълня, господин генерален директор, защото вие казахте всичко. Аз, може би, само нещо а, требно, а, един съвсем конкретен процент. А, тук не означава, че единствения източник на финансиране ще бъде е, е, през таваните, през всичкото време всички мерки ще бъдат използвани и ще бъдат засилени от фондовете, които идват от е, тъй наречения капинг, за да се достигне до 100% във връзка с финансирането на различните потребности. Както вие казахте, господин генерален директор, в контекста на програмирането държавите членки ще направят анализ, ще определят своите стратегии и ще изберат мерките, които са насочени към определените задачи. Не трябва да се мисли обаче, че парите следва да се разпределят по 20-те мерки. Средствата ще бъдат раз, разпределени по посока на онези мерки, които отговарят на очертаните приоритети. В 2007-2013 година тук ставаше дума за 14 мерки. Във връзка с финансовите мерки, а, те ще бъдат насочени към проблемите за а, финансиране, а, пред които сме изправени. Аз тук говоря за държави, членки и говоря за националните мерки, насочени за към а, а, трудностите с, с, с финансирането. Не виждам нещо друго, което искам да спомена. Искам да ви благодаря, че ми давате думата. Може би по член 20 и член 18. Да, наистина има една насоченост в върху определени измерения. В член 18 това е само за експлуатацията, за трудностите свързани с реструктурирането. За останалите разпоредби няма ограничения. Това е всичко, което искам да добавя на този етап председателя. Благодаря. Благодаря на комисията и на нейните представители. А сега искам да дам думата на господин Капола Сантос. Благодаря, господин председател. Дебатът беше наистина интересен и аз си водих бележки за коментарите, които бяха направени. Ще се опитам да отчета коментарите на колегите. Благодаря също и на комисията за информацията. Надявам се, те ще проявят готовност да приемат измененията, които ще предложим. Тук имаме въпрос от политическо естество, а именно разпределението на бюджета сред държавите членки. Разбирам, че държавите членки трябва да дадат своя принос, за да се постигне нов баланс по първи стълб, без да ограничаваме втория. Не бива да допускаме ситуация, при която има държави членки, които са ощетени по двата стълба. Задачата е доста сложна, но ние ще положим всички усилия, за да постигнем една такава солидарност. Благодаря, председателят. Предлагам да вървим по-нататък по дневния ред. Точки 6 и 7 няма да разглеждаме днес. Господин Гарсия Перес работи в комисията по въпроса за жените и трябва да гласува там. Предполагам, че не са проистекли големи новини от тристранните разговори за пакета за качеството. Очакваме да ни разкажат от датското председателство какво се случва там. И тази точка ще заложим в дневния ред за следващото заседание на комисията. Така стигаме до последната точка за днес. Текстът за събирането на счетоводна информация за земеделските стопанства, изграждането на такава а, мрежа. Господин Скота, заповядайте. Благодаря. Да, това е предложение за създаване на система за събиране на счетоводна информация за земеделските стопанства. Тя води началото си от 1965 година възоснова на декларациите, които подават земеделските стопанства с економическа и финансова информация. Тази мрежа е разширена сега, за да се обхванат всички държави членки. И благодарение на тази мрежа получаваме а, сведения на микроекономическо ниво от всички държави членки. Това е важен инструмент, който служи за оценяване на ОСП, тъй като ни дава сведения за себестойност на продукцията, обороти и доходи на годишна база. Обхванати са около 80 хиляди фермери от всичките 6 милиона в Европейския съюз. Така комисията успява да анализира структурната и економическата ситуация в земеделието, като формира индикатори за производителност и себестойност. Тези данни са важни, що се отнася до евентуалните промени в ОСП, а също и подаване на информация към изследователските организации, за да могат те да моделират новите политики. Основната цел на това предложение е да се хармонизират изпълнителните правомощия на комисията съгласно договора за функционирането на Европейския съюз, а именно чрез делегирани актове. Предлага се да се заличи приложение първо, което се отнася до подбора на стопанствата. Същия списък може да се намери в Регламент 1291-2001. Комисията предлага в бъдеще приложението да се актуализира чрез делегирани актове. Това означава, че от държавите членки няма да се искат списъци. С това предложение ще се елиминира и тавана, с който се ограничава участието в мрежата до 150 000 стопанства. Годишната оценка няма да се представя на парламента и съвета, но въпреки това ще бъде налична в публичното пространство. Ще се работи с съответните компетентни органи и счетоводни служби. Като от всяка държава членка ще се очаква отчет Като цяло мога да приема и да подкрепя това предложение с следната оговорка да се изгради съответния вебсайт, където да се даде достъп до информацията от тази мрежа. Нека да попитам сега има ли коментари по това. Щом няма коментари и комисията не желая да вземе отношение. Всъщност, да, ще говори комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господ... Благодаря и на докладчика. Като цяло съм съгласен с резюмето, което бе представено. Иска ми се само да добавя следното, че вече има специален вебсайт за тази мрежа с земеделска счетоводна информация – там са публикувани сведения от годишните доклади. Те са а, на разположение на гражданите и вебсайта е в а, домейна у Европа. Благодаря. Господин Скота? Окей. Председателят. Говорих с комисията по един друг въпрос. Щом няма повече бележки, предлагам да приключим заседанието. Следващото заседание на 23 април 3 часа и на 24 април от 9 до 6.30 вечерта. Благодаря ви за днес. Заседанието приключва.